Mr. Professor, Professor, trochę czekamy, bo myślałem, że będzie... И така, ще изчакаме още няколко минути, тъй като депутатът Бове още го няма, а той много искаше да участва в дискусията за ОСП. Да но се присъедини към нас, но нека да започнем следобедното заседание. Ще говорим за проблемите на ОСП след 2020 година и бъдещето на храната и замеделието. Не е необходимо да правя дълго въведение в темата. Най-важното е, че господин Дорфман е сред нас тази днес защото той вече приключи работата по своя доклад, но смятам, че днешното изслушване все пак ще осветли темата още по-добре. след което можем да се върнем към доклада Дорфман в чието изготвяне много от нас участваха. Освен това, това изслушване е много перспективно, ориентирано към бъдещето и свързано с бъдещите законодателни предложения в сектора. Европейският институт за екополитика с е, изготви изследване заедно с, с университета в Париж, университета в Рединг и университета в Любляна, политически отдел, политическият отдел Б ръководеше изследването. Знаете какъв е графикът на ОСП, знаете колко е сложна темата а, постоянно сме в спорове дали ще успеем на време да внесем своето становище, но всъщност отрешаващо значение е съдържанието, това, което ще ни кажат по същество експертите днес. Днес те ще ни представят своята гледна точка. Вече получихме доста материали по темата. ще видите PowerPoint презентация, има и изчерпателен, изчерпателна версия на представянето, която можете да прочетете. Впрочем, все повече изследвания по тази важна тема се а, осъществяват. И така, добре дошли сред нас на господин Дейвид Мотърсхед от Института за европейска политика в областта на околната среда и господин Жан-Кристоф Бюро от Института Агро Парис Тек, Университет Париж Сакле. Презентации наших гости. Както обикновено, първо ще изслушаме изложенията на нашите гости, след което ще имаме възможност да им задаваме въпроси. Имаме час и половина за тази точка от дневния ред. Но 15 минути от това време вече изминаха, за което самите ние сме виновни, просто се надявахме да дойдат повече депутати. Двамата гости имат 20 минути време за своето представяне. Uh, actually, Mr. Chairman, we can save you a little bit of that. Господин председател, бихме могли да ви спестим а, малко от времето, тъй като изложението ни е съвместно на двамата и няма да отнемем повече от 20 на минути. Ще има достатъчно време за разговор. Както казахте, господин председател, е, на нас ни бе поръчано от политическия отдел на парламента да направим една кратка обобщена оценка на съобщението на Европейската комисия, за да обезпечим законодателния процес. Подчертавам, че онова, което е пред вас, което е разпространено, е проект е, в резюме, е, но не и изчерпателен доклад. Е, последствие, когато приключим след седмица, седмица и половина работата си по доклада, ако може да изчакате и проявите това търпение, ще разпространим пълния текст на доклада с по-кратко от това резюме. Екипът да ви, да ви представим така, плана на нашето изложение, какви бяха целите на, на нашето проучване, какви са политическите жалони в рамките на сегашната реформа на ОСП, кое е новото по-нататък е, в разпространеното от комисията съобщение, как го анализираме и как тези идеи биха могли да се разгърнат по-нататък в законодателния процес. Ние сме институт за европейска екологична политика. Това е един мозъчен тръст, посветил усилията си на въпросите за устойчивост устойчивостта. Работим активно с европейските институции, с гражданското общество, неправителствени организации и частни клиенти като е, научно обезпечаваме политическите решения. Заимствали сме е, от работата и идеите на професор Жан-Кристоф Бюро и професор Алан Матиус, изтъкнати изследователи в областта. Направихме оценка на съобщението на комисията с оглед на заявените цели, да е, оценим въздействието му върху е, заинтересованите е, страни, да изведем някои препоръки. Докладът не би се получил особено интересен, ако основавахме работата си единствено на текста на съобщението, което, прочем, е и доста кратко. Така че ние сме вземали е, в работата си предвид и всички идеи, целият е, контекст на това съобщение, който е развит е, по време на различни прояви, на, на различни контакти, имайки предвид също така, че процесът на този етап все още не е приключил, все още е в ход. Политическият контекст на всичко това, както мнозина вече са забелязали, на първо място трябва да кажем, че предстоящите избори за Европейски парламент следващата година, следващия месец май, трябва да се каже, че ако трудно можем да си представим завършика на една щателна цялостна реформа на ОСП за този срок. Що се отнася до самото съобщение, тук става въпрос за едно съчетание на леко перефразирани е, цели. Е, например, устойчивото управление на природните богатства е, сега е преформулирано като засилване на грижата за околната среда, териториалното равновесие или баланс сега се описва като укрепване на социално-економическата тъкан и така нататък и ако вземем, например, едно интелигентно устойчиво селско стопанство, тази формулировка предполага по-голям принос на знанията, на, на науката, на инициативата на местните земеделски производители. А вторият, наистина основен момент, който бие на очи в съобщението на комисията е предложението за драстично нарастване на субсидиарността, т.е. на правото на държавите членки да вземат решения, е, що се отнася до всички разходи по ОСП в рамките на национални стратегически планове, а и до изпълнението и контрола на редица от мерките по ОСП. Момент, който се коментира е, обстойно в редица от изменения, внесени към доклада на господин Дорфман. Сега ще предложа на колегата си Жан Кристоф да поеме штафетът. Благодаря. И така, как комисията възнамерява да осигури интелигентно устойчиво земеделие – има няколко идеи в съобщението на комисията. Преките плащания трябва да бъдат по-целенасочени, по-целеви. Има и някои предложения за определене на пределен размер, на таван на, на тези плащания. Малките земеделски производители, които действително се занимават с земеделие, следва да бъдат подкрепени е, приоритетно. Се обърне внимание на младите земеделски стопани, Оставя се до някъде акцента върху човешкия капитал. Това е правено, прочим, не веднъж. Като е, се посочва като констатация, първо, че е, образователното равнище на земеделските стопани е доста неравно, е, ако се съпоставят отделните държави членки. По-нататък се констатира, че политиката за развитие на, чупе, на човешкия капитал не, не се провежда еднакво и, и, и с еднакъв резултат във всички държави членки. Развива се също така идеята, че са необходими по-нататъчни нови усилия първичните земеделски производители да получат по-голям относителен дял от добавената в отрасъла стойност – за сметка на различните посредници и изкупватели. Посочва се и въпроса за нелоялната търговска практика. И на фона на всичко това възниква въпросът дали известието на комисията постигат оптималното равновесие между подоходната подкрепа е, за земеделските стопани по линия на преките плащания. Знаете, които преки плащания, макар и да постигат желаното по отношение на доходите, имат и, и, и някои недостатъци. И от друга страна, влагането на повече средства в бъдещото повишаване на производителността. Европейското е, селско стопанство в известни отношения разочарова, що се отнася до ръста на, на добивите, общото нарастване на производителността, взето повишената производителност, доколкото тя се констатира, се дължи на относително намаляване на дела на живия труд. Но от това е, е, не следва, че трябва да се подминава въпроса за е, влагане на, на средства в селското стопанство с оглед е, гарантиране на дългосрочното му бъдеще. Подчертава се необходимостта да бъдат привличани младежите, млади земеделски стопани. В тази връзка не се говори за професионална квалификация и новаторство, но в сравнение с предлаганото през 2013 година още, няма кой знае какви нови предложения. Европейското партньорство за селско стопанство се оценява добре, като натрупан от 2013 година на сам опит, но отново се констатира, че подходът на държавите членки е не еднакъв. Е, в някои държави членки, проче, нищо не се прави, както се оказва. И като относителен дял от всички земеделски стопани в Европейския съюз се констатира, че броят на, на участващите в тази партньорска схема е сравнително малък. Значи не се предлагат някакви нови политически инструменти. Някои от членовете на Европейския парламент също така смятат, че предлаганите земеделски консултации не винаги са независими като интереси от е, заинтересовани доставчици, например, на суровини и материали за селското стопанство. Как предлага комисията да укрепи социално-економическата структура? Редица скромни, бихме казали, инициативи се развиват и по-добра координация. Във всяка, всяко политическо действие би следвало да се оценява по въздействието си е, върху е, аграрните местни общности, обновяване на поколенията в земеделието, това е необходимо, повишаване производителността на отрасъла и също така акцент върху интегрирания подход, основан на оценка на, на финансовия риск. Well, connectivity uh, is uh, uh, clearly at the, at the core of... И как се анализира всичко това? Свързаността, свързаността е ключова дума, тя присъства в редица отношения в това предложение обвързаност и, и политическа, и финансова. Развива се предложението за така нареченото интелигентно село. Акцентира се върху информационната обезпеченост, за провеждането на информирана и, прочем, упростена обща селскостопанска политика, чрез разчитане на новите информационни технологии. И освен това, свързаността е необходима и за повишаване качеството на работата на селските консултации, които смята се, биха играли сериозна роля за напред за повишаване на производителността в земеделието. Навлизането на младежи в е, отрасъла смята се ще допринесе за повишаване на производителността му но не и е, като се подценява професионалното обучение и квалификация. Дори е, пенсиониралия се земеделски стопанин да предаде работата на своите деца, това и те да приемат, но това не следва, че те ще бъдат достатъчно знаещи и можещи да продължат традицията. Друга възможност е плащанията за подкрепа на селскостопанските доходи да бъдат обвързани с изисквания за професионална квалификация и, и търсене на професионална консултация. Някои държави членки се противопоставят на това, тъй като то би могло да възпрепятства на влизането на младите. Рискът от резки изменения на доходите е, комисията подчертава необходимостта от нов подход, който обаче да не измества ролята на, на частния сектор. Онова, което, например, наблюдавахме е, при развилата се наскоро така наречена млечна криза, вече някои производители, диверсифицирали в по-добра по, степен, се бяха подготвили за ценевия шок – за, за резките колебания на пазара. Търси се следователно един по-глобален, по-всеобхватен подход, вместо да е, се разчита единствено на някакъв специфичен инструмент за управлението на риск. И разбира се, цялото селско стопанство би следвало да извърши преход към е, по-висока степен на устойчивост и по-голяма независимост от снабдителите на суровини и материали. По-нататък, що се отнася до екологичните аспекти, в съобщението на комисията категорично се казва, че в това отношение политиката следва да бъде по-амбициозна, но малко трудно намираме някакво съдържание за това твърдение. Тук вляво на диаграмата е представена действащата така наречена зелена архитектура на ОСП с кръстосаното съответствие в дъното, екологосъобразните мерки, така нареченото позеленяване нататък. И се вижда, че сегашната вляво архитектура или устройство, от състояща се от три етажа, е, се противопоставя на положената и вдъхваща сериозна увереност е, схема в дясно със значителна упростеност е, и малко по-висока степен на амбициозност и с нови усъвършенствани условия. Е, общо взето цялата тази пирамида, цялата тази структура се издига малко над сега действащата по, по вертикалната ос. Комисията тук фактически обрисува намерението си да повиши опазването на околната среда, като съчетава мерки по първи и втори стълб. Трябва, разбира се, да видим детайлите, за да можем да кажем дали предвид информацията, с която разполагаме, тази цел е постижима. Но това, което все още не виждаме, е отговор на въпроса как тези нови усъвършенствани условия, представящи упростяване на изискванията по позеленяването и по кръстосното съответствие, биха постигнали тази по-висока степен на екологично съответствие, на, на амбициозност. Още ги няма тези нови условия. Нещо по-важно тук е, че бихме били обезпокоени, ако това, което се предлага, би действало по аналогия е, на кръстосното съответствие сега, е, по линия на което държавите членки имат огромно право, огромна свобода на преценка в националната си политика и е, съответно се постигат различни резултати. Примерно в някои дър, дър, държави членки се допуска разораване с определен инвентар, при е, градиент на, на терена 7%, в други, нали, това прагово равнище е, е два пъти по-високо. Нали, при, при такава възможност за вариация не може да се води единна политика. И, прочен, в доклада си господин Дорфман подчертава, че трябва да бъдат приети основни, общи екологични условия. Uh, we mentioned the ECO scheme in pillar one. This is a... Споменаваме екосхемата по първия стълб. Това е нещо ново. Но това, което е особено важно е, че като изглежда тази схема е факултативна, доброволна и не подменя много важния бюджетен символ, ако щете така да го наречете, на 30% за екологосъобразност трябва да се види каква е възможността тези средства да се заделят целево за околната среда, така че околната среда по новото устройство, което предлага Европейската комисия, да не мине на втори план, да не пострада. В сравнение с сега целево заделените 30%. Най-радикалното предложение тук, разбира се, е така наречения нов механизъм за изпълнение на политиката. Ние смятаме, че според комисията поне, е, е, това, че следва да се търсят единни стратегически цели, е добре. Първият стълб до сега можеше да се прилага по-стратегически, обаче не виждаме решенията да се вземат на основание какъвто и да било друг критерий, освен административното удобство на държавите членки, разбира се, с оглед намаляване на административната тежест върху бенефициерите. И все пак може дори при сегашния първи стълб да се постигне повече. Но категорично трябва да подчертаем тук, че този нов процес на планиране ще потръгне твърде трудно. По различни причини. Въпрос на, на липсваща политическа воля и на капацитет за същинско стратегическо планиране при сериозен финансов залог. Всички са свикнали с сегашната ОСП. И вече да се запита човек дали това е най-добрия начин, не всеки желае. Говорим тъкмо за недостатъчна политическа воля. Друго голямо препятствие е устройството на многогодишната финансова рамка. Е, по едни мерки има осигурено финансиране в рамките на ОСП, по други не. И много трудно може един стратегически план да се опре на обективна информация, на, на обективни критерии. После има редица технически препятствия, какви да бъдат количествените показатели, например, как да се определят, как, как да се изработят те какви, какви ще бъдат общоевропейските цели и как те да бъдат изразени количествено. Съответно, да, да се подават на количествен контрол. Това ще бъде доста трудно. И редица от движещите фактори на целият процес на планиране натежават в полза на статуквото. Имайки предвид какви са затрудненията по преките плащания сега и законните очаквания на бенефициерите да, да, да запазят доходите си, може да си представите каква ще бъде съпротивата срещу цялата тази концепция за стратегическо планиране. В заключение, според нас все така твърде много се акцентира върху преките плащания, макар и те да са, да са по-целеви. Ние бихме препоръчали повечето от средствата да се насочат към мерки за повишаване на производителността и устойчивостта. Според нас е, възраженията, свързани с опоручаване на пазарната конкуренция, имат отношение по-скоро към обвързаните с производството плащания. До някъде сме изненадани, меко казано, от проявявания ентусиазъм за обвързани плащания. Комисията трябва да изясни какво ще бъде съдържанието на новата екологична архитектура по-нататък е, и, и, да, и да го популяризира. И, и най-сетне е, разчита се на, на административен капацитет в значителна степен, на информационна обезпеченост, които не достигат. И оттам нататък, имайки предвид хоризонта на догодишните парламентарни избори, вероятно нищо повече не може да се направи, освен оставащото време да се използва за експериментиране с някои от тези идеи, за някой друг пилотен проект, е, така че след, следващия законодателен процес да бъде достатъчно обезпечен информационно. Благодаря ви. Благодарим. Добре би било от тези, които желаят да вземат думата, да го заявят сега, за да можем да си планираме времето. Първо, господин Дорфман. Вашето време за изказване няма да е ограничено и след това ще се изкажат останалите, които ще запиша в списъка. Благодаря, господин председател. На мен не ми трябва много време. Някои от въпросите, които бяха поставени, фигурираха и в доклада по който гласувахме преди обяд, особено по отношение на влизането на млади хора в селското стопанство. И с това е свързан моят въпрос. Вие сведохте вниманието си до първия стълб. А когато говорим за млади хора и тяхната готовност да работят в селското стопанство, е много важен и вторият стълб, а именно развитието на селските региони, защото младите хора се е, нуждаят от подходяща среда, където да живеят те и семействата им. Тук тук единствено, далеч не е единственото съображение дали селско-стопанското предприятие е рентабилно или не, което също не е маловажно. Пре, в оценката на новия модел, която вие предлагате, не разбрах точно какво е вашето мнение в, когато изготвях своя доклад, също имахме големи съмнения по отношение на опоручаването на пазара. Разбира се, това е въпрос с обвързаните с производството плащания, но не по-малко важно е държавите членки да могат сравнително свободно да боравят с предоставените им пари, в смисъл да имат свободата на вземане на решение. Що се отнася до така наречената зелена архитектура, смятам, че е, е, че предложението на комисията е по-добро. Има така едно разумно обвързване с условия по първия стълб. Няма да бъда толкова негативен като вас. Разбира се, че е разумно да има и доброволни екопрограми при условие, че се подкрепят тези инициативи, т.е. да накараме държавите членки да включат в, е, във втория стълб екопрограми. Това, което не се обсъжда достатъчно е връзката между е, доброволните екопрограми и позеленяването. Имаме такива примери в някои държави членки, където по втория стълб такива е, програми станаха по-малко, просто защото изпаднаха в противоречие по първия стълб, където е озеленяването, а не това е целта на цялото това а, упражнение. И на последно място, вие не казахте нищо за пазарите на селско-стопанска продукция. Според мен това е важен момент от селско-стопанската политика. Не бива да говорим само за първия и втория стълб, а и за такава селско-стопанска политика, която да организира по оптимален начин пазарите, така че фермерите да получават оптимален приход от продажбата на своята продукция. Благодаря. Bardzo dziękujemy. Teraz pan poseł Łazą. Półtorej minuty. Благодаря. Господин Луазо, минута и половина. Euh, Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Благодаря на двамата брилянтни оратори, които ни се представиха днес. Чудесно беше това. Господин Бюров, един французин, беше така смел да направи изявлението си на английски. Припомням, че заедно с Германия Франция е член основател на Европейския съюз. А сега по темата за нас е важно да се върнем към разумна ОСП, към интелигентно земеделие и към позеленяване. Естествено, че, че не бива да забравяме и самите фермери като фактор. Те са всъщност целта на положителните мерки, включени в ОСП. Затова трябва да мислим за техните доходи, за производствените им разходи, за добрия плацмент и продажба на продукцията им. Трябва да се вземат предвид и е, даденостите в общ... отделните държави членки. Що се отнася до ренационализацията, тук трябва да подхождаме много внимателно, за да бъде е, ОСП е, здравословна и солидна. Важен момент е рентабилния начин на производство. Тук имам предвид големите предприятия и заетостта, свързвам и с темата за миграцията, това, което казвам. Ще приключа с това, че ни е необходим адекватен бюджет т.е. необходими са много повече средства за сближаване на териториите в Европа. Благодаря, господин Колумбие. Не желаете ли думата? Зоана тогава. Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc celor doi <clears throat> colegi pentru prezentare. Добър ден. Бих искала да благодаря на колегите за тази презентация. Нека да заявя, че ОСП имаше за цел да създаде необходимите условия за фермерите, да могат те да работят и да произвеждат храни в възможно най-добри условия. Естествено, че има предизвикателства, има обаче и подобрения. Наред с предизвикателствата, подобренията се случиха точно поради ОСП. Глобализацията, економическата криза, измененията в климата, всичко това изисква определене на приоритети и аз мисля, че бюджета трябва да остане поне на настоящите нива, ако искаме фермерите да могат да продължат да работят по същия начин и да правят това, което могат да правят най-добре. Ето защо имаме нужда от нови, ясно очертани, измерими цели в ОСП. Малко по-рано говорихте за таваните. Аз не съм сигурна, че всички приемаме една такава идея. На мен ми харесва идеята за доброволни кап... тавани по-скоро. Говорихте и за втория стълб. Мисля, че той играе много важна роля. Преките плащания, според мен, също са от съществено значение и трябва да бъдат запазени. По отношение на младите фермери, програмата е много добра. Има обаче една разпоредба, която би трябвало да бъде премахната, а именно възможността да се събират на едно място субсидиите и средствата за пенсии пенсионерите с по-низки доходи, които живеят в провинцията, няма да могат да оцеляват, ако се внесат промени. Ето защо подобна разпоредба не би трябвало да се приема. Ако искаме да окоръжим навлизането на млади хора в сърското стопанство, трябва да създадем необходимите условия за това. От друга страна, не би трябвало да обръщаме гръб на правата на фермерите, които могат да работят и в други сектори. Всъщност, точно поради фермерите, ние имаме сигурна и безопасна, както и достъпна като цена храна. Храна, която е с наистина високо качество. Как може фермерите да осигуряват такъв продукт, ако нямат необходимата финансова подкрепа? Благодаря, господин Агнио. Едва ли ще ви изненадам, господин председател, когато видите, че проявявам интерес, когато се използва терминология действия в областта на климата. Какво означават тези действия? Да се намали нивото на въглероден двуокис. Всъщност фермерите могат да намалят емисиите, ако използват глифозат, например, или ГМО. На следващо място, метана. Как да се намалят тези емисии, ако се намали животновътството. Това обаче ще доведе до свиване. Е, на следващо място, азотния окис. Как да се намали емисията му, ако се намалят бобовите култури? Само, че комисията казва, трябва да се отглеждат подобни бобови растения. Да не говорим, че иначе ще има внос на соя от Латинска Америка. Така че какво означават тези климатични действия? С изключение на новите плащания, мисля, че всичко останало е погрешно. Трябва да има достойни плащания на последно място за тези, които ще се пенсионират, за да може хората да водят достоен живот. Всъщност да се дават пари е погрешна идея. Необходимо е да има гаранция, когато се взимат заеми къде може да се инжектират средства, когато говорим за инфраструктура и биосигурност. Онези фермери, които залагат на биосигурността, имат и продукция, която страда по-малко от заболявания. Освен това, ОСП трябва да разчита и на застрахователни схеми, които да се финансират от индустрията. Какво означава това? Да се действа така, че да се противопоставим на някои мании, като например тази, която е свързана с захарното цвекло. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това изследване но все пак не чух точно каква е вашата позиция, каква е вашата преценка в съобщението на комисията. Действително ли имаме истинска визия, която да даде тласък на един истински дебат, защото за сега имаме доста отрицателни резултати по отношение на устойчивостта. Лично аз се питам в бъдеще как ще преживеем съкръщенията по първия и втория стълб и как ще съчетаем тези съкръщения с екологичното селско стопанство. Има доста неясноти според мен в вашето изложение, особено на осма страница, където изрично казвате, че е, трябва да се повиши производителността и представяте това повишение като решение на въпроса, но как се съчетава тази идея с идеята за еко... на екологията? Имам и други някои бележки по вашето изложение. На страница 11, например, представяте плана на комисията, но тук не виждам ваши примери за това какво може да се подобри, какво може да се направи по-добре. Така че в момента за мен има повече открити въпроси, отколкото отговори във вашето изложение, а всъщност неговата цел беше да ни даде една по-добра база за дискусия. Thank you. Госпожа Магинес, благодаря господин председател, благодаря за презентацията. Аз ще говоря по една от вашите препоръки, именно, че има твърде голям акцент върху преките плащания и има проблем с ниската производителност. Всъщност е, това е в разрез с много от посланията, които фермерите чуват от гледна точка на еколозите, че работят твърде интензивно, например. Мисля, че има конфликт в това отношение, поне по силата на вашата презентация. На второ място, ако един фермер разчита на преките плащания за 100% от своите доходи, няма как да говорим за по-голям акцент, защото вие говорите за доходи, но по някакъв начин заобиколихте този въпрос в презентацията. Тази сутрин гласувахме за една нова общоевропейска система на плащания, която да се е, отмести малко от е, историческите постижения. Помислили ли сте по този въпрос? Необходимо е да помислим малко повече обаче как всичко това ще работи на ниво стопанство и как ще се разпределят средствата. Що се отнася до обучението за младите фермери, в моята държава членка това е част от пакета. За да получиш помощ, трябва да бъдеш обучен. Не мисля, че тук има проблеми. Много се очудих обаче относно коментара ви за ниската производителност. Благодаря. Де Кастро. Господин Де Кастро. Sì, grazie Presidente, grazie colleghi благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите за изключително интересните им доклади. Имам само една бележка, която така ми хрумва на първо четене. Тук говорим за за, за, за постигане на а, гъвкавост чрез новия модел за постигане на резултати? Няма ли опасност да затрудним държавите членки, особено онези от тях, които по Конституция предоставят на регионите определена автономност. Говоря за Германия, Италия, Испания, например. Не няма ли опасност да се опоручи а, пазарът с толкова много модели на представяне на резултатите в рамките на една държава. А що се отнася до развитието на селските региони, говори се за възможността от съфинансиране по двата стълба. И ако всеки регион трябва да разработва два плана, един път за развитието на селските региони, един път за първия стълб, то питам се защо да не дадем възможност за съфинансиране във всички случаи. Казвате на държавите членки трябва да се предостави автономия, но тя няма ли да постави под риск ОСП? Това не би ли било ренационализация на ОСП? Господин Вайц. Благодаря. Имам три напълно конкретни въпроса. Първо искам да се спра на вашия аргумент за опоручаването на пазара чрез ренационализация. Въпросът ми във връзка с това е кои са според вас политиките, които трябва да останат в сила. Вторият въпрос е свързан с интервенцията на пазара според вас каква трябва да е интервенцията в някои пазарни сегменти, за да имаме по-добра съгласуваност на европейско ниво и да постигнем производствени цени, които да направят по-независими фермерите от колебанията на пазара. И последен въпрос. Какво мислите? за плащанията на площ, които да се извършват само при отчитане на обществения интерес, т.е. здраве, екология и така нататък. Значи, господин Рупе. Е. Благодаря, господин председател. Много беше интересна тази презентация. Ние се изказваме от името на своите политически групи. Много бихме се радвали, ако внесете малко повече яснота. Смятате ли, че с предложението на комисията ще стигнем до едно по-добро положение в европейското селско стопанство? или положението ще се влуши, защото подкрепата поради Брексит ще намале. Официалните цифри вече се публикуваха. Намалението ще е порядъка на няколко процента. Ние нямаме достатъчно млади земеделци. Условията за тях не са достатъчно добри. Съответно, младите хора избират други професии, друг поминък. В новите държави членки. Аз съм от Литва, например, но и не само там, в другите балтийски държави младите хора и фермерите като цяло избират да работят в други европейски страни, защото разликата в плащането е огромна. Когато получаваш недостатъчно пари, цената също не може да е особено висока. Понякога пари се заделят, за да се подкрепят онези, които са заети в млекопроизводството. След това обаче производителите и търговците на дребно намаляват цените и няма механизми за контрол. Вие не ни казахте нищо по този въпрос. Какво се случва по веригата? Освен това бих искал да попитам, ще може ли да имаме конкурентоспособно сълско стопанство във всички държави членки, възоснова на новите предложения на комисията. В момента разликите в преките плащания са огромни. По силата на настоящата система за фермерите от Литва много трудно да се конкурират с фермери от други европейски държави. Благодаря. Госпожа Аранс, благодаря. Благодаря на двамата оратори за изложението и за документа. Чухме, че се говори за едно устойчиво селско стопанство. Какво означава устойчиво? Устойчиво е селското стопанство тогава, когато може да се справи с неблагоприятни условия. Чух и комисията да говори за една такава устойчивост, особено в светлината на настоящото положение в селското стопанство. Мисля си обаче, че точно тази дума не е особено удачна. Ако искате да навредите на животновътството, например, то може лесно да се откажете от европейските традиции. Как да съчетаем една стабилна, устойчива ОСП с плановете за субсидиарност на комисията, които и вие засегнахте? Как е възможно да имаме планове на регионално и национално ниво. И когато говорим за такива планове, къде отива европейския дух? Как да имаме силно европейско селско стопанство, когато се предвиждат 15% по-малко за развитие на селските райони? По-голяма степен на съфинансиране – Казва се освен това как да се случи това предположение, че страните са в различно положение. Субсидиарността, според мен, ще ни докара до това, че в крайна сметка ще се откажем от СП. Председателя. Уважаема госпожо, сила rolnictwa и jest защо да не а, говорим за многообразие и по отношение на селското стопанство. Във вашия регион има прекрасно селско стопанство, имахме възможност да добием впечатление. В Финландия даденостите са други и селското стопанство е друго и има своето очарование. Нека да не се опитваме да хвърляме всичко в един кюб. Според нас ни трябва известна степен на субсидиарност, като разбира се от това не трябва да страдат е, правилата за конкуренция. Господин Богови. Хвала за поручило, е, туди сам. Благодаря за това, че ми давате думата. Благодаря за това изложение. Не чух коментари по отношение на насочеността на ОСП и дали тя е правилна. Имам три въпроса. Първата е, първият е за озеленяването. Не съществува ли риск онова, което изготвя комисията, да да наруши принципа на субсидиарност, защото всъщност държавите членки сами трябва да решават какви екологични мерки да осъществяват. От всичко това селското стопанство може да се окаже под още по-силен натиск и картината ще бъде много, много разнообразна, а комисията просто ще си измие ръцете. Припомнете си доклада на Сметната палата, в който се казва, че сегашните мерки не действат. Това не е ли капан за селското стопанство? Втори въпрос, той е свързан с младите фермери онова, което беше решено още през 2017 година, трябва да действа, трябва да се има предвид и, разпор... и е, регламентът Омнибус за повишено насърчаване на младите фермери. Това, което искам да ви попитам е дали въвеждането на на пенсии за онези, които предават стопанствата си на младите, ще доведе до увеличаване на младите хора, които искат да бъдат фермери. И още един въпрос за така наречените интелигентни села бихме могли да помислим за допълнителни услуги, социални, здравни и прочие. Не смятате ли, че има такава възможност? Е, защото ако, ако на, дадем тласък на дигитализацията, няма ли да изостанат тези региони? Сега сме седнали пред кристалното а, кълбо и се мъчим да предсказваме. За всички трябва да е ясно, че всички тези цели не могат да бъдат постигнати еднакво. Гъвкавост, повишена производителност, екологични мерки, устойчивост и същевременно ориентиране към световния пазар. Ами не може да работи такова нещо. Трябва да очертаем приоритетите си. Спомнете си за Парижкото споразумение. Как ще постигнем целите залегнали с него, ако предоставим на държавите членки възможността доброволно да решават как да ги постигат? Питам се, как ще ги постигнем, какви, с как, какви критерии ще мерим дали сме ги постигнал. Сега, също е много интересно. Плановете се внасят в Брюксел. Но какво става, ако в крайна сметка не се спазят тези планове? Кой ще понесе наказание? Отделният фермер, държавата ли, какво? Иначе, а, иначе заплахата е напълно куха. Кой ще понесе последствията? На следващото, мя... на следващото място – в, по отношение на втория стълб комисията говори за управление на риска и за разширяване на застрахователните възможности. Целите са много амбициозни, но смятате ли, че това е разумен инструмент, след като видяхме как се провали той в САЩ? Как може да се постигне всичко с по-малко пари, това не ми е ясно. Господин Яр, благодаря. А, ние се занимавахме с предложението на комисията, а, а когато представям у дома си това предложение, го, предлага, го представям преди всичко като неприлично предложение, защото а, комисията одобрява едни планове, които държавите членки сами трябва да изпълняват. Комисията общува с, държавите членки, а не с фермерите. Това е добре, никой няма да ходи да контролира фермерите, но във връзка с това са моите въпроси към вас. Най-важният от тях е къде остана ролята на фермерите в цялата тази система. Политиката ни е за фермерите, оплакваме се от бюрокрацията а новата система на представяне на резултатите, ако сработи, тя ще бъде обект на отношение между държавите членки и комисията. Къде остана фермера? На второ място. Вие самите казахте, а, действията по прилагане на ОСП от държавите членки могат да бъдат различни. Тоест държавите членки ще имат най-малко 27 различни варианта. На трето място зарадвах се, като казахте, че трябва да се повиши производителността. Това е добра новина, но все пак обяснете какво имате предвид да ориентираме преките плащания към произво... спрямо производителността. Таван ли ще има? Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да задам един въпрос на двамата докладчици. От фундаментално, от е, съществено значение за водещия земеделски район на Франция, мой избирателен район, е, Новел Акитан. Е, и, и, известна е там местната порода, едри рогати, е, има въдство и така нататък. Смятате ли, че това предложение на Европейската комисия е целесъобразно и полезно за нашите земеделски стопани е, е, предвид целта на опазване на конкурентоспособността на, нашата, на нашето селско стопанство? и пред е, заплахата от е, американска продукция, която е щедро финансирана от федералното правителство на САЩ. Следващият. Благодаря, господин председател. Повечето от нещата, които имах намерение да кажа, вече прозвучаха от устата на колегите. Най- най-важното, това, което буди най-голяма тревога у нас е, че всеки път комисията взема своите решения без да разговаря с хората по места, с производителите. Уж все се говори за подобряване на тяхното благосъстояние, обаче комисията сякаш не се вслушва в гласа на хората тук се говори за по-голяма степен на координация. Що е то? Какво означава повече координация? Всеки път, когато говорим за координация, комисията явно смята, че тя се постига чрез диктат отгоре. Комисията просто не разбира, че между земеделските стопани от различните страни има разлики че не може да се поддържа конкурентоспособност при сериозните разлики между размерите на плащанията на площ. Ако все още се поддържат сериозни разлики между политиката на субсидиране в държавите членки. Сега тук се говори за унаследяване на, на фермата, на, на производството, ами ако няма кой да го унаследи, и най-вероятно така и ще бъде, защото младежите не, не се насърчават. Няма решения. Следващият. На десета страница от вашия доклад във връзка с укрепването на социално-економическата тъкан Споменавате, че добре би било явно, доколкото разбирам, да се прилагат инструменти за управлението на риска. Опитът от Съединените щати обаче не е ли красноречиво доказателство, че всичко това води до намаляване на доходите на земеделските стопани? А междувременно богаташите организират турнири по голф в земеделските райони с огромен награден фонд и собствениците на земите не ги виждат тези пари. И тук можем да видим всякакви причинно-следствени връзки, всякакви зависимости е, между поли, политиката, и препитанието на хората. И опасявам се, че Европейската комисия смени курса от прехрана към противодействие. Е, и знаете, куршумът не се яде. Дори да опиташ, не става. Е, <clears throat> Благодаря тук беше попитано къде са фермерите в цялата тази схема. Ежедневно се затварят стотици селско-стопански предприятия. Нищо не чух в анализа за аграрната структура, за малките и средни предприятия. Говорим за устойчивост на всички нива – екологично, економическо и социално то добрите аграрни структури тук трябва да играят много важна роля. Не чух да е такава вашето изследване. Ще дам пример. Има едно изследване на университета Гетинген от миналата есен за биоразнообразието в селското стопанство. И изводът е, че в малките стопанства осигуряват много повече биоразнообразие, дори когато са конвенционални, а не биостопанства. Значи това вече е доказано. Защо във вашият анализ не се споменава аграрната структура и структурата на селско-стопанските предприятия? Шлайер. Voorzitter, de vraag van Peter Ja was ook mijn vraag, maar ik heb een aanvullende vraag op de vraag van Esther Един въпрос. Във връзка с казаното от Естер Еранс. трябва да намерим възможността за връзка с земеделците. Всъщност големите предприятия също са ангажирани с земеделието и в тях има пари. Има пари, които могат да се използват за съфинансиране. Тази сутрин имах предложение, изменение в тази връзка – има големи разлики в момента по отношение на економическата подкрепа, която се осигурява в различните страни. И това нещо в крайна сметка се отразява на гърба на семейните стопанства и това е жалко. И сега ще се обърна към представителя на ГД Агри. Може би искате да добавите нещо. Наливаме достатъчно много пари в ОСП. Може ли тези пари да се инвестират по един по-добър начин, за да има по-добра възвръщаемост и да има и по-добро разпределение между държавите членки? Основният въпрос обаче е свързан естествено с по-добрите инвестиции и по-добрата възвръщаемост. Това е същината на проблема. Може да се добави още нещо. Не става дума само за концентрация. Според мен, когато говорим за по-добра възвръщаемост. На следващо място. Важно ли е да се придържаме към установените в Европа норми? Концентрацията оказва ли въздействие върху възвръщаемостта, върху печалбата? Как да се процедира спрямо гарантираните доходи? Всичко това са въпроси, които трябва да намерят своето решение. На следващо място. Какви да бъдат инструментите за изпълнение? Говорим за задачи, за цели, за проблеми. Как обаче да създадем едно цяло, една единна политика, защото основното в нашата селско-стопанска политика е, че тя трябва да е обща. Естествено, че има много разлики не на последно място климатични, природни, свързани с традициите и така нататък, но въпреки всичко не искаме политиката да е обща. Многообразието проблем ли е в крайна сметка или е актив? Трябва да вземем отношение по всички тези въпроси. Необходимо е освен това да сме гъвкави и да подкрепяме земеделието. В предложението на комисията не се съдържат конкретни цели. Би било добре да видим такива конкретни цели, подплатени с цифри – Не би следвало да се ограничава свободата на действие на селските стопани. Аз е, бих искал да чуя какво вие смятате относно разумния начин на действие. Възможно ли е да се отворят пазарите? Може ли да се отпускат повече заеми, за да се купуват повече машини, земя, за да се обнови техниката. Тези заеми трябва да се отпускат от банките или чрез различни фондове. Дали нещо подобно би увеличило нивото на производителност? Можем ли да говорим освен това за промени в традициите? Какво ще кажете за предизвикателствата? Брексит е сред тях. Всъщност, земеделците са свикнали с промени в качеството на живот. Брексит несъмнено ще засегне общата селско-стопанска политика, трябва да се вземат предвид и външните условия и обстоятелства, с които трябва да се справят производителите. Меркосур, споразумението, евентуалните последици. В парламента ние обсъждаме ОСП основно когато възникне някаква криза. Основно когато се появят проблеми, когато настъпи недостиг на храни, тогава всички са готови да говорят за земеделие. От какво има нужда, какво трябва да се добави към ОСП, за да може тя наистина да гарантира сигурността на изхранването. Мисля така да приключа. Ще дам думата на представителите на Генерална дирекция Агри. Заповядайте. Комисията. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Не се притеснявайте, аз няма да отнема много време. Първо, благодарим на двамата професори за представеното проучване, а и на Европейския парламент за това, че осигурява този, този общ преглед на, на известието на комисията. Няколко кратки бележки. Първо, що се отнася до процедурата и, и графика, аз мисля, че е, разглеждайки представеното на 29 ноември от комисията известие, следва да държим сметка за други няколко аналитични документа, които го последваха и би трябвало да се имат предвид при анализа на самото съобщение. Няколко седмици по-късно ние публикувахме оценка на мерките за екологосъобразност, важен въпрос за този разговор. Световната банка по-нататък излезе с е, извес, интересно проучване за въздействието на ОСП, социално-економическите и аспекти. Казвам го, защото анализирайки съобщението на комисията, не може да не държим сметка за този контекст. Освен това, процесът е, не е спрял. След няколко седмици комисията ще представи законодателните си предложения и съответно те ще бъдат съпроводени от щателна оценка на въздействието. Но ще бъдат разгледани различни варианти на действие, те ще бъдат подкрепени с сведения и е, ще вдъхнат нов, нов живот на дискусията. Оценката на въздействието ще съдържа и няколко приложения, сред тях и анализ на допитването до различните заинтересовани страни. Казвам всичко това с оглед на по-нататъчните действия. Значи имаме известие на комисията от миналия месец ноември, за което все още говорим, Междувременно обстановката еволюира. Самото проучване, предмет на нашата дискусия днес тук, те първа предстои да бъде завършено. Няма да се впускам в подробности относно съдържанието, но след като излезе окончателния доклад, ще го анализираме, ще, ще трябва да, да се изчакат няколко седмици преди да се обсъдят намеренията на комисията. И тук става въпрос, край кращата, за акт на комисията съобщение. Тук мнозина говорят за предложение на комисията. Не. Комисията предложение не е правила от законодателен характер, т.е. проекто нормативните актове предстои те първа да излязат и те, разбира се, ще отчитат на практика всичко казано тук. Що се отнася до анализа на, на нашите гости, на докладчиците, ние общо взето не успорваме констатираните предизвикателства. Обаче бих искал да посоча три конкретни аспекта, отношения, в които не можем да се съгласим с мнението на научните работници. Първо, що се отнася до критиката към преките плащания. Ние смятаме, че тук представеното гледище е до някъде тясно. Що се отнася до ролята на преките плащания в селското стопанство. Не става въпрос само за осигуряване на доходи, а и за известно опазване, известна защита на околната среда. И тази неразривна връзка между двете измерения, економическото и екологичното на преките плащания, следва да се има предвид. Ако ги анализираме преките плащания само економически, и вече говорим за, за домахински доходи, за производителност и прочее, бихме пропуснали много сериозен елемент от картината и по-нататък, що се отнася до ролята на, на позеленяването, на, на бъдещото устройство на, на тази сфера, да, ние сме съгласни. Преките плащания следва да бъдат запазени като гарант не само за доходите, а и за опазването на околната среда. И още, говори се тук и в доклада, и, и при разискванията за младото поколение – земеделски стопани, на което комисията отдава приоритетно значение. Бих искал да изясня, че във всички действия на Европейската комисия, а и в работата на Европейския парламент, можем да стигнем до извода, че въпросът за младите поколения ще се решава по линия и на двата стълба известието си комисията в никакъв случай не съсредоточава вниманието си само върху единия от тях. Напротив, ние е, залагаме в еднаква степен на двата стълба и търсим синергиен ефект помежду им. И накрая, що се отнася до равнопоставеността, въпрос, който също се разисква днес тук – новият модел на изпълнение на ОСП, така както е замислен от комисията, ще съдържа необходимите гаранции за равнопоставеност. И бих искал в тази връзка да е, приведа два примера, които биха могли да бъдат полезни за по-нататъчната дискусия. Първо тук се споменаха обвързаните помощи или, или плащания и някакси вдигането на ограниченият върху тях примерът е красноречив според мен. В днешната ОСП обвързаната подкрепа се дава по преценка на държавите членки и това е по, по норма. Комисията само бива уведомявана за вземаните от държавите членки решения и толкова. В бъдеще решенията за обвързана подкрепа ще бъдат част от стратегическия план – в чието изработване и утвърждаване ще има роля комисията. Същото може да се каже за някои от изискванията за екологосъобразност. Днес има много изключения, които подлежат единствено на регистрация, на уведомление. Комисията, европейската, на практика няма думата. А за напред тези елементи също ще бъдат част от стратегическия план на всяка държава членка за ОСП. И комисията ще има възможност да упражнява известен контрол. Държах да, да, да поясня всичко това, за да не, не, не се стига до превратни някакви изводи, но във всеки случай Европейската комисия ви уверява в готовността си да продължи този разговор и, и след като докладът в окончателния си вид бъде публикуван. А, и също така бих искал настоятелно да подчертая, че когато комисията излезе с законодателните си предложения и съответната оценка на въздействието, този разговор ще бъде още по-осведомен, е, още по-съдържателен. Благодаря. Благодаря на представителя на комисията за това концентрирано описание на проблема. За първи път чуваме от представител на комисията, че комисията ще получи повече правомощия по отношение на стратегическите планове. Лично аз не се тревожа особено от това. Защото когато държава членка не може да обоснове плащанията, които смята да извърши, те се оказват ненужни. Т.е. комисията ще се ориентира по критерии по същество, но държавата членка ще има възможност да представя своята аргументация. И има доста примери за начина по който това може да протече успешно. Сега Думата имат нашите гости, всеки от тях по 5, разполага с по 5 минути. Uh, thank you, thank you much, chairman, and, uh... Благодаря ви, господин председател. Беше много интересно да се <clears throat> изслуша тази съдържателна дискусия. Да започнем с току-що посоченото от Европейската комисия. Да, наистина, е, комисията основава своите планове на много съдържателни сведения. Аз отличен опит съм се уверил в това. И наистина, не е лесно, но, но е, във всеки случай е, формулираме политика основана на факти. Що се да са допреките плащания? Ако приемем, че огромните средства, които се отделят за преки плащания, в една част от тях поне се насочват за опазване на околната среда по линия на новите условия, които би предложила комисията, то определено бихме искали да ги видим тези условия. Е, и ви моля да ми простите, че се отнасям до някъде предпазливо към тези намерения. Що се отнася до равнопоставеността, важен въпрос. Господин Дорфман също го споменава в доклада си. Доколко въпросните стратегически планове ще могат да се отличават помежду си по обхват, по, по приоритети? Отново труден въпрос и на този етап аз не виждам кой знае какви отговори. Ако някой от целите, например за опазване на околната среда, биха могли да бъдат и, и пренебрегнати а, по линия на подоходната подкрепа, то вероятно има основание средствата за екологията да се заделят целево, така както е при сегашното устройство на ОСП. за известното противоречие, както е, става ясно, между околната среда и доходите на земеделските стопани. Възможно е такова противоречието, но то не е неизбежно, не е задължително. И по, по линия на определени култури, още повече ако земеделският стопанин е извадил късмет да живее в държава членка, която допуска обвързани помощи. И съответно културите с високо съдържание на, на, на белтачини, на нишесте, са изгодни във всяко едно отношение, като пример. a lot of imagination and a big step change in the... Наистина, всичко това като изпълнение ще бъде сериозно предизвикателство и, и ще представя качествен скок в работата на всички. Но смятам аз, земеделските стопани е, в все по-голяма степен се, се справят е, е с е, е, тази уредба. Е, и са в състояние да се препитават по максимално устойчив, за всеки смисъл на тази дума, начин. Въпросът за регионите. Да, стратегическото планиране ще стане доста трудно, когато структурата е федерална, в Германия, например, федералните провинции имат прерогативи по втория стълб, докато федералната администрация по първия. А, още повече капи, капитал, т.е. политически капитал ще трябва да се вложи в този процес, в изграждането на политическо доверие. И това за мен е основание да настоявам първо да се експериментира преди е, да се въведе всичко като окончателна норма. Ще дам думата на колегата си. Е, благодаря в предстоящия доклад. Е, ние сме направили опит да е, сведем съдържанието до експертните аспекти, въздържайки се от лично мнение, от, от някакви категорични съждения и търсейки максимална обективност беше зададен въпрос за това дали наистина в известието си комисията развива едно състоятелно гледище, дали не се отваря вратата за прекомерна субсидиарност. Лично аз смятам, че рискът е реален. И съм напълно съгласен с казаното от господин Декастро, например, по, по въпрос. Но все пак да видим откъде сме тръгнали. Аз с, на времето с министър Барния в 2008 година бях е, на среща на върха в Анси, е, на която бе направен опит да се изработи именно такова общо гледище. Още през 2008 година бе констатирано, че поне през, през предходните 10 години не е имало общо гледище. гледище. Така че сега какво прави комисията? Комисията слага на гърба на държавите членки всички проблеми и малко се <coughs> отървава Отказва се от идеята за общо гледище и според мен това е сериозен риск. Ако няма поне някаква достатъчно строга и достатъчно обща рамка. Нали, особено, що се отнася до обществените блага, каквото е околната среда. Е, и а, в такъв случай, при отсъствието на, на, на такава обща рамка. В една държава членка акцентът би бил върху опазване на околната среда, в друга върху производството и възвръщаемостта и какво ли не. И фактически ще се зададе въпроса, трябва ли европейския бюджет да финансира една обща политика, която вече няма каквато и да било обща, съюзна, добавена стойност. По-нататък, за производителността и евентуалното противоречие между устойчивостта от една страна и производителността от друга. Не е неизбежно това противоречие, според мен, тъй като производителността какво е? Общо обем на продукцията на единица суровини материали или разходи. И е напълно възможно при това да се мисли за селско стопанство, по думите на един френски учен, което да е по-економично и по-автономно и което в по-голяма степен устоява на кризите. Аз далеч не смятам обаче, както казах, че се залага на общата рамка в рамките на ОСП, която да стимулира именно такъв подход. Госпожа Магинес и други засегнаха въпроса за преките плащания, за това колко са важните и какъв е рискът за доходите на земеделските стопани. Следва да се има сметка обаче също, че зависимостта от преките плащания е в известен смисъл ендогенна. Тоест, за какво става въпрос? Запознат с, с един селско-стопански регион във Франция, който в значителна степен разчита на преките плащания от е, продължение на десетилетия. Е, е, става въпрос за район, който е необлагодетелстван, с бедни почви. Ки fait qu'il y a des très faibles productions, mais le prix des terres Значи, ниска производителност – но сега цената на земята понякога варира между 6, от 6 до 10 хиляди на хектар. Това фактически е капитализация на преките плащания, госпожо. Най- нали? Не бива да смятаме, че преките плащания е, имат единствено пряко отношение към текущите разходи и доходи на земеделските стопани що се отнася до една по-обща екологична рамка, да, аз е, смятам, че нека отново кажа, предвид сегашните намерения на комисията, е на лице опасност е, да, да, за, от отказ от а, е, всичко това. Нали? Поговорим за зелените плащания, за общо позеленяване, за, една, за един режим въжаж за всички държави членки е, от 2013 година насам. Те първа, значи, с оглед на този риск, който виждам аз, трябва да се запознаем с новите условия, които смята да веде комисията, да не би да се отстъпи крачка назад от вече постигнатото. Може би си заслужава да направим петен начин. И това е нещо много важно. Голямата част от нас искат да е селско-стопанска политика. Много е трудно да се достигне до едно и също ниво на доходи във всички държачи, да помислим за това, кои решения са удачни, за да може всички да извлекат полза. Благодаря на всички. Очакваме с нетърпение окончателния вариант на вашия доклад. Може би ще се. Вероятно знаете, че докладчик е Рамон Луис с един колега от НП. Виоти. Първо ще чуем вашето изказване. След това ще дам дума, ще видим какво ще се случи в хода на разговорите. Заповядайте, господин заместник председател. Е Благодаря. Много се радвам, че господин Виоти е дошъл да разговаря с нас по една тема, която е изключително важна. Много неща се случиха през последните няколко години. Нестабилност наваря с нас по една тема, която е изключително важна. Много неща се случиха през последните няколко години. Нестабилност на цените, злоупотреби, свързани с веригата на храните, изкривявания по отношение на растежа, различни демографски преди. Трябва да ги вземем предвид, когато обсъждаме бюджета за 2019 година. Искам да изкажа своите притеснения относно последиците до които ще се стигне след като се въведат тези промени в бюджета. Всички говорим за Брексит. Не само той, но и много други неща. Ще подробно предложенията ще се обсъди помощта за различните отрасли. Има голяма променливост в много сектори, неустойчивост, колебливост. Вероятно в дългосрочен план ще има сериозни затворения променливост в много сектори, неустойчивост, колебливост. Вероятно в дългосрочен план ще има сериозни затруднения. Бих искал да се възползвам от тази възможност и да кажа, че отхвърлям позицията на комисията по отношение на новата МФР. Предвиждат се 5% намаляване на средствата в рамките на новата ОСП. Ако искаме да дадем възможност на фермерите да разполагат с необходимите ресурси, за да могат да се справят не на последно място и с екологичните предизвикателства. То е много важно не само да запазим съществуващото ниво на финансиране, но и да го увеличим. Знаете, че искаме да има висококачествена храна, искаме да има сигурност на продоволствието. Не може ОСП да бъде урязвана по такъв жесток начин. Това е първото послание. На следващо място. Обръщам се към а, комисията по бюджети и я прекамвам наистина вземете отношение и по отношение на това, което каза господин Валкарса. Благодаря. Бих искал да благодаря на председателя на комисията за това, че проявява такава гостоприемност. Нямам много време, защото трябва да отида и в друга комисия, където също ще обсъдим бюджета. Извинявам се съответно предварително за това, че ще трябва да ми напусна съвсем скоро. На първо място искам да благодаря на комисията за това, че тази сутрин одобри инициативата за реформа на ОСП. Това е една много важна инициатива. Аз искам да благодаря на комисията и в частност на господин Дорфман. Имаме нужда от е, подобен текст. Що се отнася до бюджета по отношение на методологията, нека да кажа онова, което вече съм казал пред други комисии – сега е време да се изслушваме. Важни времена са настъпва пред други комисии. Сега е време да се изслушваме. Важни времена са настали. Проекто бюджета ще бъде представен от Европейската комисия на 23 май тогава ще видим точно и конкретно какви са предложенията. Ролята на докладчик по общия бюджет е изключително важна. И съответно аз като докладчик трябва да се опитам да чуя позицията на максимално много колеги, на максимално много групи. Аз бих искал да получа подкрепата на всички комисии. За да я получа обаче трябва да чуя какви са техните позиции и да реагирам по някакъв начин. Както каза вашия докладчик, аз се опитах да включа в насоките, Аз е, се опитах да включа в насоките, които гласувахме през март, текстове, които засягат важността на това да се запази производството на целият процес, да се запази нивото на доход за фермерите. На следващо място, що се отнася до важността на селско-стопанските политики запазене. Брексит ще окаже пряко въздействие върху бюджета за 2019 година. Мисля, че трябва да започнем да работим с комисията Агри по бюджета за 2009. Колегата Тома е докладчик от името на Комисията по бюджети за следващия период, в нейния доклад ще се говори много за селско стопанство. Мисля, че за следващия период в нейния доклад ще се говори много за селско стопанство. Мисля, че е Радоше първи. Актуален проблем. В Унгария а, има заболяка, достигна до нас Чехия, Словакия, Румъния и Полша, както и до балканските страни. Ето защо ля колегите да ме подкрепят. Пани посел Катайнен. Госпожа Катайнен. Kiitoksia puheenjohtaja. Myöskin ensi vuoden budjetti on благодаря, господин председател. Бюджетът за 2019 година е изключително важен за аграрния сектор. Сега се концентрираме малко повече върху МФР, но бюджетът трябва да остане най-малкото на досегашното си ниво, тъй като положението на фермерите е изключително затруднено не можем да приемем намаля, урязването на бюджета. Трябва да се погрижим най-вече за фермерите в региони в, с неизгодно разположение, както и за хуманното отношение към животните и качеството на произвежданите храни ако искаме да гарантираме бъдещето си, се нуждаем от конкурентоспособност, иновации и най-вече млади фермери. Във връзка с това искам да обърна внимание на пазарите на млякото. За бюджета за до година трябва да предвидим а, проблеми във връзка с вносните мита на Русия. Това не е нормална ситуация, но бюджета трябва да реагира на нея. Млекопроизводителите, особено в Финландия и Балтийските страни, а, страдат жестоко от а, ниските производствени цени въпреки положените усилия, не можахме да заменим Русия като страна, в която изнасяме. Но това не е единствения проблем на млекопроизводителите. Интервенционни продажби на мляко на прах намалиха цените в много страни в бюджета трябва да има предложение за подпомагане на млекопроизводителите, страдащи от контрасанкциите срещу Русия и колебанията на пазара. Ако е необходимо, тук трябва да влезе в сила един обновен механизъм за управление на кризи, за да не се намаляват преките. Господин председател, ще бъда кратък. Искам първо да благодаря на нашия докладчик, както и на Даниеле Виоти за помощта и подкрепата на нашите усилия. Беше вече казано, нашата комисия излиза все повече изисквания към фермерите, озеленяване, устойчивост и така нататък. т.е. вменяваме им нови и нови задължения, а същевременно има опасност да се окастри бюджетът за тях. Знаем, че част от съкръщенията са свързани с Брексит. И нека да попитам защо с фермерите да плащат за едно напълно легитимно решение, взето от английските граждани от британските граждани. Благодаря. Благодаря, господин председател. Естествено, колегите от комисията ДВ ще кажат, че е намаление. И съответно трябва внимателно да обмислим къде. На първо място, нека да се опитаме да положим всички усилия, що се отнася до вноските на държавите членки, защото знаем, че ако някои държави членки плащаха малко повече, нямаше да говорим за тези проблеми днес. Много е важно, както вече казах, да видим къде точно да се орежат средства. Миналата седмица бях в Румънията по 2 евро на хектар. Имаме нужда от система, която да позволи както на големите, така и на по-малките ферми да, останат там. Господин Андрио. <coughs> merci, monsieur le président. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няма кой знае какво ново да ви кажа, но ако вземем бюджета за 2019 година и ако той отговаря на диетата, която очевидно ни готвят за бъдещата многогодишна финансова рамка, то просто този, този бюджет няма да отдаде дължимото на, на продоволственото предизвикателство. Е, и непрекъснато се намалява относителния дял на този бюджет и той вече става въпрос за селското стопанство и той едва ли ще вдъхне увереност е, на селско стопанство, особено на тези подотрасли от него, които са засегнати от руското ембарго. Но моето безпокойство е по-скоро свързано с британския изход идния март Великобритания вече няма да бъде сред нас и все още трудно се оценяват реалните последици. Ако вземем специално животновътството и месопроизводството, е, ще се изправим пред сериозни предизвикателства и следва да се, да се готвим е, за, за това предизвикателство. Е, днес не се очертава някаква готовност за това. Значи през 2019 година бюджетът е, трябва да е повишен, да, да се впрегнат всички усилия, да се е, предотврати срив в селското стопанство. Один директор Хойслер. Е, Благодаря, господин председател. 2021 и 2027. Едва ли очаквате от мен сега да откликна на тези коментари? ще има други случаи 20 година. Нека да бъдем наясно. Предложението, което правим за 2019 година се основава на 28 държави членки. Следим отблизо онова, което се случва в хода на тези нелеки преговори. Ако все още има някаква неяснота. През 2019 година комисията може да предложи коригиращ бюджет. Може да има нещо подобно, ако се стигне до възможно най-лошия сценарий. По-настоящем нашето предложение се основава на 28 държави членки. Комисията е готова да предложи проект на коригиращ бюджет. Естествено, това ще стане в разговори с, бюджет, с парламента и съвета. На второ място руското ембарго. Нашия анализ и съвета. На второ място руското ембарго. Нашия анализ показа, че руското ембарго, което между другото започна през август 2014 година, Необходимо е да се намерят нови решения и да се върнем към старото положение. Бюджета за 2019 година по-настоящем не предвижда прилагането на конкретни мерки за справяне с последиците от руското ембарго. И настоящем няма мерки предвидени мерки с конкретна насоченост, но ако има нежелани, можем да действаме максимално бързо. Знаете, че има и резерв за реакция на кризи. То е звъне. Благодаря. Иска ли докладчика да кадим Виоти? Благодаря. Още веднъж, господин председател, както подозирах, и тук а, беше важно да се участва в разговора. А, исках да чуя какви са техническите бележки. Те ще се появят а, идните седмици. По-добре е да се поговори обаче за различните трудности. Няма значение по какъв начин ще се обърнете към мен или към моите сътрудници. Винаги може да търсите връзка, може малко повече усилия. Моля за подкрепа, моля за вашите политически позиции, дори по отношение на държавите членки. През октомври или ноември ще отидем на ниво помирителен комитет и мисля, че ще има поне 4 заседания, едно след друго ще има и заседания на съвета. В съвета ще се говори за урязвания. Държавите членки не искат да чуят за повече разходи, не искат да чуят за инвестиции. Затова ви моля, всички вас като колеги, помолих вече и колегите в моята комисия, както и всички останали. Нека да работим заедно, за да се инвестира достатъчно в европейския бюджет. Благодаря на всички и ще се видим следващия път, когато ме поканите. Един кратък коментар, ако може. Малко повече за специфичните черти на съдското стопанство, за климатичните особености, за риска от природни бедствия, за много е важно да се ограничат негативните въздействия върху пазарите, има и нещо друго, което е много специфично. Климата. Във връзка с климата има едно много специфично ниво на риска. Благодаря. Благодаря, господин председател. Преди всичко, и тъй като тук има представители на комисията, както и представител на комисията по бюджети, искам да кажа, че е много важно, че чухме различни позиции. Важно е да отворим вратата за подобрение в становището и съответно в доклада. Има 44 изменения, не е възможно да се добавят други изменения, тъй като крайният срок за внасяне изтече през април, към края на април. Размяната на мнение беше изключително важна. Аз съм убеден, че можем да създадем един добър, обективен текст и да се надяваме, че този текст ще постигне основната цел, именно да защитим нашите производители и нашето селско стопанство. Аз съм напълно убеден, че в различните институции всеки полага достатъчно усилие. Волята е на лице, само че трябва да има и съвместни действия. Мога да дам за пример руското ембарго, санкциите от страна на Русия. Има известна сдържаност по този въпрос и известна неохота. Неохотата по отношение на удължаването на системата за помощ. Този въпрос е много важен за мен самия и за фермерите от моя избирателен район. Трябва да има някакъв вид подкрепа, тъй като фермерите търпят сериозни загуби поради руското ембарго. Мисля, че в бюджета за 2019 година а, има известни предпазни механизми. Може да не е съвършено положението, но има едно недоволство у фермерите. Те постоянно казват, че живеят в несигурност, че не им се оказва достатъчно подкрепа. За съжаление, липсата на несигурност се превърна в постоянен спътник на земеделците. Затова мисля, че трябва да има конкретни предложения с очертаване на ясна визия за това какво ще се прави от тук нататък в земеделието. Благодаря, казва председателя. Преминаваме към следващата точка. Това е темата за нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Знаете, че има предложение на ресорния комисар по този проблем за нелоялните търговски практики. Темата въобще има дълга история. Очаквахме предложения много отдавна. Отдавна настоявахме комисията да предприеме правни мерки на ниво Европейски съюз за да се преборим с този феномен. Имаме един еврейски пазар, за това и не са достатъчни отделните мерки на държавите членки. Трябва да се предприемат мерки на ниво Европейски съюз. Словашкото председателство направи много по този въпрос беше сформирана специална работна група към комисаря Холган – Също така комисията ИМКО изготви доклад по същата тема. А от наша страна госпожа Магинес беше много активна участничка в изготвянето на доклада на ИМКО. Но сега ще дадем думата на докладчика господин Пауло Декасто като преди това искам да поздравя сред нас и представителите на комисията. Комисията днес е много силно застъпена, много се радваме на това, защото то е доказателство за добрите взаимоотношения между нашата комисия и Европейската комисия. Важно е да се изслушваме. Сега думата има докладчикът. Благодаря, господин председател. Ще ми ще е, само няколко минути от вашето внимание. Става въпрос за предложение, което е резултат от 10 годишен труд, както тук в парламента, и е важно, че беше сформирана тази работна група, която се занимава с нелоялните практики на пазарите. Нас ни вдъхнови, разбира се, и работата по регламента Обнибус. Трябва да положим усилия за още по-високи цели, за завишаване на целите, като разбира се спазваме, внесе по-голяма правна сигурност. Има държави членки, в които вече са предвидени такива срокове за повече строгост и освен това за това държавите членки да могат да разширяват сами списъка на нелоялните практики. Що се отнася до практиката, възнамеряваме да започнем работа веднага и още на 10 юли ще се опитаме да докладчиците в сянка, така че да съберем колкото може повече идеи и предложения от политическите групи, за да се избегне работата по стотици предложения за изменение. Ще се опитаме да огра. целта е гласуването в нашата комисия да стане още през септември и на първото или второ пленарно заседание през октомври може да има гласуване в пленарната зала. Вече е свършена много работа, в реална възможност акта да бъде прият още през този мандат. Приключвам, колеги. Много е важно, ако искаме да постигнем поставената цел, да спечелим една битка, която в момента се води Обръщам се към секретарията. Знае, макар, че правното основание е изцяло от ресора на Комисията по земеделие, така че ние сме единствените, които могат да работят. Може би провокирам колегите, но ще е хубаво сами да поговорят и с ръководителите на политическите групи. Да, би могло да се бихме могли да привлечем към участие имко, но трябва да внимаваме, нещата да не се проточат така чели. Тоест да ограничим броя на предложенията за изменения, като включим в доклада свет възложи този доклад на Комисията по земеделие. Имко подадоха възражение и много добри аргументи, които най-вероятно ще ни дадат възможност да задържим доклада. Сега докладчиците в сянка имат по две минути, а останалите по минута и половина. Госпожа Магинес. Аз започваме яко ще до рапорта. Thank you, Chair. Um, I hope I won't take... Благодаря. Сега приключим работата до края на мандат. Ако имаме такава готовност, трябва да проявим дисциплинираност, да се придържаме към е, пред солидни аргументи, смятам, с помощта на секретарята, но между комисиите на парламента предстои да се, да, да се проведе спор. Вероятно, нашият председател. Но какво е по 54-ти член е, нали, от правилника? Е, дали имко биха искали да се финициите, сроковете и ролята на съответните държавни органи в държавите членки?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 Chce coś nam wzbogacić. Така че в нашето писмо се е отразено всичко това. Разбира се, че можем да разширим писмото, макар че беше разпратено на базата на днешната дискуса, дискусия. Можем да добавим аргументи. Госпожа Макинтайр. Uh, um... Благодаря, господин. Давайки правомощията на нашата комисия. Това е важно, отчасти, защото е безспорно много важно да прокараме това законодателство. Аз лично държа то да мине повече от когото и да бил. И нашият опит е взет предвид при изработването на предложението на комисията. Аз с интерес очаквам. аз съм се запознала с позицията на комисията е, и нещо, което бих искал да споделя с вас е по, по, по... кажа за значението на въпрос. Следващия докладчик Сянка. Госпожа Хойбох, благодаря. За мен също е много важно и подкрепям в това отношение господин Кастро, че това е тема от ресора на нашата комисия. Може би трябва да кажем нещо, което не се казва от комисията. В предложението се говори за отношенията между търговците и преработвателните предприятия, но трябва да подчертаем, че много често има опоручени отношения между преработвателите и самите фермери. Точно това е и особеността на нашата работа и работим с много ферми в разпокъсани региони, които доставят до, на един и същи преработвател. Нека и това да е наш аргумент, за да стане ясно, че докладът е от ресора на Агри. Разбира се, че не искам да излизам извън рамките на нашите правомощия, но обръщам внимание, че е проблем голямата пазарна концентрация в областта на хранителните продукти. С законодателното предложение не се говори за да се справим с това положение. Господин Соло. Е, президента. Послуга на, на гражданите и на единния европейски пазар. Е, ние знаем, че производите дисбаланси, диспропорции, липсата на прозрачност в хранително-вкусовата промишленост и, и земеделието. Активата от 2005 съдържа определение, което вероятно бихме могли да заимстваме. Втори търговията в пределите на Европейския съюз. Не бие да забравяме, че в сектора действат транснационални корпорации. Възникват крайно спорни положения, особено в търговията на едро, е, с отрицателен ефект, особено върху малките и средните предприятия. Значи, трябва да се има. Благодаря, господин председател. Сега е, попада в нашите правомощия, нашата комисия и аз мятам, че е, това ще бъде признато. В 20 държави членки вече действа някаква уредба за разпространителската верига на хранителни продукти. Това би следвало да бъде основа за общоевропейско законодателство, продоволствената верига. В държавите членки действат е, сериозни органи, които са в състояние при условията на анонимност, да се намесват, да, да вземат решения за регулиране на пазара. Държавите трябва да се е гарантирано, че при прилагането на регламента държавите членки ще могат да използват изпитаните си методи. И накрая законодателното предложение трябва да обхване по-голяма група предприятия. Нека да помислим дали да не разпрострем приложното поле и върху средните предприятия. В малките държави членки регламентът би се отнасял само до част от предприятията. Господин Карти. For... Благодаря. Мисля, че Агри трябва да се вземе с досието, ако искаме да укрепим положението. Спомняте си, че комисар Хоган преди време говори за подробностите по това досие. Аз го попитах защо комисията не е по-категорична. Нали, идеята беше да има укрепване от страна с законодателите. Аз като цяло смятам, че трябва да приемем предизвикателството. Този доклад казва какво ние трябва да направим, а именно да защитим фермерите от потисничеството на бизнеса. За съжаление обаче, голяма част от предложенията не предоставят минималната защита, от която имат нужда фермерите. Почти революционна е идеята на фермерите да се плаща, поне веригите печелят страшно много. Много от организациите на производители механизмите за облегчаване във връзка с споразуменията от интерес за тези, които представляваме. Е, Господин председател, господин докладчик, ясно е, А радвам се, че в текста се говори за забавените плащания и за случка. За минималния списък, за сивия списък и за необходимостта евентуално да се включат и други форми на нелоялна практика. Обща забрана на нелоялната практика би следвало да я разгледаме. Това става просто за една принципна забрана. До сега действащата директива има такава обща забрана. Какви са мотивите сега да се пристъпи към минимален списък? Защо двата подхода да не биха могли да се съчетаят? И, и, и не може да се актуализира оперативно. Вторият въпрос е, е свързан с приноса към дебата е, е, на Генерална дирекция конкуренция. Що се отнася до отношенията в продоволствената верига, що се отнася до завис... понятие за злоупотреба с господстващо положение в а, а, продоволствената верига, пряко отношение към пазарното господство и злоупотребата с него, на трето място е, търговците на едро и, и техните запазени марки, е, които фактически не дават възможност на първичния производител. Докладът въпросът е много важен за някои държави членки. Аз се надявам бяха е, отменени млечните квоти и се достигна до криза. Аз съм категорично убеден, че само нашата комисия е в състояние да обхване. Е, господин председател, Въпрос за субекти, които страдат, а това са нашите земеделци и животновъди. От 10 години секторът призовава за някои промени, но не можем да ограничаваме приложното поле и да го отпадне всяко съмнение. Освен това, има и продажби на загуба, които също, тема, която също трябва да обсъди. Voorzitter, in Nederland de supermarkten betalen hun leven. Госпожа Скрая, благодаря. В Холандия големите супермаркети плащат сега между 2 и 4 пъти по-бавно, отколкото преди няколко години. Други получават много пари за инвестиции, банките ги финансират. От друга страна, онова, което се предлага на дребните производители, може да бъде определено като трохи. Банките предпочитат да финансират големи фирми, големи вериги. Аз мисля, че би трябвало да разгледаме нещата от една малко по-широка перспектива. Не може само комисията ИМКО да защитава интересите на потребителите. Е, големите вериги, всички знаем, е, задушават дребните производители и би трябвало да ги защитим. И точно като каза Декастро, не само комисията ИМКО трябва да е активна. Ето защо би трябвало да поговорим по този въпрос. Всъщност в Холандия отдавна го обсъждаме. Не може големите супермаркети да решават какво да е нашето поведение и как да се държим. Жалко е, че се стига до там. Господин Делае. Euh, Известни съмнения срещу директивата, за разлика от регламент. Нужна е хармонизация, нужна е пълна хармонизация в тази област в Европейския съюз. но не за какво говорим. Говорим за транснационални компании. И в такъв смисъл, защо директива? Как директивата ще свърши каквато и да било работа? Е, би могъл да реши проблема на производителите днес. И по-нататък, не включването на всички е, търговци, направо сюрреалистично. Ние фактически ще породим някакъв ефект на доминото в директива. Като разбира се, съм готова да окажа всяческа подкрепа на нашия докладчик. Господин Дес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата Де Кастро за работата по този доклад. Докладът наистина е в добри ръце. Благодаря и на комисията, защото 14 години чакам подобно предложение от комисията. И аз не бих бил толкова боязлив като някои колеги бях, когато, бях тук, когато отменихме роуминга. Това се у, така приемаше като много сериозно вмешателство, а днес вече роуминговите такси ги няма. Имам снимка от месец януари тук в Брюксел 2 евро и 34 за литър мляко. А колко се плащат на фермерите? 50 цента докато търговския концерн взима за същото количество над 2 евро. Това е кожодерство, включително и по отношение на потребителите. Разбира се, че ние не определяме цените, те се определят от търсенето и предлагането, но трябва да променим ситуацията чрез ясни разпоредби, ясни нетни цени и премахване на излишните е, такси. Много съм благодарен на комисията. Сега ние като парламент имаме възможност да подобрим предложението така, че да стане и ефикасно. Благодаря, господин Посел. А, господин Фланеган. Благодаря за това, което беше казано до сега. Интересно е казаното от господин Агню. Супермаркетите нямат. Фермерите обаче пък не могат да позволят нещо подобно да продължава, защото ако го направят, просто ще загинат. Мога да допълня следното. Защо регламента не директива? Това е проблем, който засяга цяла Европа. И ако наистина подхождахте момент, ама Европейския съюз махна таксите за роуминг. Как се справихме с роуминга? Ами, въведохме задължителни правила. Защо въвеждаме сега мерките по такъв начин? Защото искаме те да не говорим за храна, говорим за един уникален продукт. И накрая цялата верига на доставките е важна и тя трябва да бъде покрита. Фермерите и обработващите са много по-важни, отколкото търговецът е. Би било добре земеделците да се обединят и да действат като един юмрук. Добре е да има сътрудничество, за да има и економическа полза. Сега госпожа Балон тук в комисията. Като че ли не разбираме какво се случва извън тази зала. Приложното поле, работата. Аз подкрепям казаното комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Декастро, за това, че обсъждате нашето предложение. Ние на няколко пъти сме казвали, че в продължение на година се радва на подкрепа. Това предложение го предоставяме за дебат. Всъщност, ние не засягаме само нелоялните търговски практики. Има и други инициативи, които са със същата насочност, а именно да се укрепи позицията на фермерите в общата организация на пазара, както и някои предложения за законодателство, които се появиха миналата година. Знаете, че работим интензивно по обсерваториите на пазара. Искаме да има прозрачност. Например, мога да спомена обсерваторията, но ми представим и нови мерки във връзка с прозрачността. Нелоялните търговски практики винаги търговско поведение и се стига до практики, които не отговарят на добро намереността. Съответно, необходимо е да вкараме всичко това, тази обичайна търговска практика, едно такова обичайно търговско поведение в политически рамки. През Имаме и заключение на съвета от декември 2016 година, които много помогнаха. Специалната група за пазарите на селско-стопански продукти под е, егидата на комисар Хоган ни даде много добри идеи. Мисля, че те трябва да продължат да бъдат обсъдени в рамките на тристранния диалог. Какъв е економическия контекст на нашите начинания? Реформите от 1992 година, ориентацията на пазарите, това е основата на днешното начинание. Искаме да модернизираме своите за да се осъществи всичко това, трябва да има приравняване. Както знаете, колебанията в цените са феномен, с който трябва да се справим по такъв начин, че в крайна сметка да се намали директивата и правното основание член 43 от договорите. За нас положението е пределно ясно. Ние гледаме основно онези доставчици, които сме и доставчици от трети страни в рамките на хранителната верига. Освен това искаме да гарантираме минимално ниво на защита чрез един съкратен списък на забранени нелоялни търговски практики. Искаме да дадем минимални правомощия на държавите членки. Те трябва да могат да координират своите усилия, да упражняват своите правомощия. Членки могат да вършат и много повече от предвиденото, ако пожелаят. Тук засягам така наречения марш, дискреционен марш за действие. Тук се споменават само 4 нелоялни търговски практики, но всички много добре да се обсъди проблема чрез нахвърлянето на различни идеи, всички институции трябва да участват. Изпълнението е съществено да има поверителен характер за тези, които се жалват. Освен това, националните органи трябва да могат да започват собствено разследване. Трябва да може жълбоподателя да бъде защитен. Освен това ще дадем възможност за глоби. Всичко публично оповестяване на нарешенията, като се има предвид, че става дума за глоби. Тези глоби трябва да бъдат свеждани до знанието на хората. Що се отнася до бъдещето, необходимо е да координираме действията на държавите членки и начина по който те положението то е обсъдено подробно с държавите членки. Аз съм уверен, че е на лице основата за конструктивни разговори. Можем да се придвижим напред и наистина да направим нещо конкретно. Благодаря ви. Сега думата ще дадем отново на нашия докладчик но преди това нека да кажа, че ни е необходим по-добър диалог по веригата за доставка на храни. Естествено, че имаше криза в сектора на млякото, тогава разговаряхме заедно с, търговците, производителите и скупвачите. Някои членове на комисията бяха против да поканим търговците. Нали? Нашата задача е включително и да бъдем а, по защото по този начин много по-бързо се намират решения. Господин Декастро, имате думата. Благодаря. Моля, помислете как да постъпим, за да не си създадем врагове. си предложения за изменение, всъщност сами ще си отрежем а, клона, защото ще отидем по посока на конкурентите от имко, на отделните политически групи. За да постигнем нещо като обща визия, и да можем в края. Знаем какво стана с регламента Омнибус. Тогава сътворихме чудо. Тоест, ще се опитаме сега да направим още по-голямо чудо, като приключим за 7-8 месеца. Невъзможно е да свършим работа, ако не се придържаме строго към този график и ако докладът не остане в ръцете на нашата комисия, разбира се. Така че в тази област има 20 национални е, законодателства. Още в, на, на дебата, в дебата се видя, опитаме да постигнем максимума. Още от сега мога да кажа на колегите, че съм готов да работя с всяка политическа на мандата. Благодаря. Благодаря, господин Декастро. Смятам, че е важно да разговаряме с всички засегнати страни по веригата за доставка на храни. По този начин ще намалим и протестите срещу предложението. Добре е предварително да разговаряме, винаги е по-добре да има диалог. Още веднъж благодаря на нашата комисия, на представителя на комисията. Представяме, преминаваме към следващата точка. Представяне от представител на комисията от Генерална дирекция за меделие и развитие на селските райони на актуалното състояние на вноса на домашни птици от Украина. Съжалявам, че давам така, че ви пришпорвам, но нямаме много време. За пред, представителите на сектора ни обърнаха внимание, че има проблеми в областта на птиците поради е, огромното нарастване на вноса на птици от Украина домашни птици. Имаме, разбира се, обхватно търговско споразумение с Украина. Темата е много важна. А века ни предоставиха документи, които изпратихме на всички членове на комисията Агри, за да бъдат информирани. В комплекта ще намерите и писмо от 27 април до госпожа Малмстрем, в която а, я призоваваме да предприеме незабавни мерки по отношение на вноса на домашни птици от Украина. С помощта на нашия секретариат направихме оценка на проблема и установихме, че е на лице технически проблем. Има митническа линия по отношение на определени части, тарифна линия от, по отношение на определени части от а, домашни птици. А, и това е точно, точно това е точно нашият проблем, че могат да се внасят разфасовки. Производителите на домашни птици в Украина по този начин са си намерили чисто нов канал за износ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 По този начин, разбира се, се нанася удар върху европейския пазар. Той е наводнен а, от този внос на пилешки разфасовки. Яко вражливи, подкуса тук ще яко вражливи. Nie trzeba dodawać, że problem ten jest potęgowany silną przewagą konkurencyjną. пилешкото месо винаги е било сред така наречените чувствителни продукти. Ето, че се е намерила вратичка, от която се възползват украинците. В Украина, разбира се, предпоставките са по-добре, по... не са така строги, законовите разпоредби, фуражите са по-ефтини ние поискахме днес да се проведе дискусия на тази тема, като комисията даде разяснение. Във връзка с това, във връзка с това казва добре е дошла на госпожа Марацуела, която отговаря в GD Агри за отношенията с Украина. Моля, кажете ни дали са основателни нашите притеснения. И смятате ли, че действително има вратичка в нашето споразумение с а, Украина, което да вреди на сектора на пазара за пилешко месо в а, Европа? И а, тази нулева тарифа умишлено ли се предвижда или е просто неволен пропуск при сключването на споразумението? кои са политическите или техническите решения, които могат да премахнат този проблем, защото става въпрос за оцеляването на птицевъди, птицевъдите в Европа. Моля, господин, Благодаря. Добър ден. Колегата Луис Карасо е ръководител на отдел животински продукти ще направи презентация, за да представи настоящото положение във връзка с вноса на птици и птичи продукти от тук. Всъщност имаме само три диапозитива, ще бъда пределно кратък. Някои могат да сметнат, че това е отвратително, това, което показваме, но става дума точно за това. Пилешки гърди. Отдясно виждате как изглежда нормалната разфасовка пилешки гъс се продава скъпо. Това е най-важната разфасовка. Конкурентоспособността и економическата устойчивост на европейските производители зависят до голяма степен от това доколко могат точно този тип продукт да търгуват. Поради своята стойност, точно пилешките гърди са разглеждани като чувствителен продукт за европейската индустрия. Съответно, когато се обсъждат търговски споразумения, включително и онова с Украина, този продукт никога не е бил обект на либерализация, а е бил дадена за внос на пилешки гърди в Европейския съюз. Погледнете обаче сега разфасовката от ляво. Ако се премахнат тези кости, ще имаме традиционен е, имаш, например, крилца, бутчета, гърди, половина пиле или цяло пиле, но такъв продукт, такава разфасовка в миналото никога не е била обект на търговия. Това е нещо ново. Защото отговаря на нито а, един ред от а, митническите тарифи, от кодекса. И съответно това се счита за, за нов а, продукт. Всъщност а, продукта е същия, само начина на на следващия диапозитив ще видите какво се случва с вноса от Украина през последните три години. Тарифните редове са... Сега обаче виждате, че има увеличаване повече от 7 пъти на вноса спрямо от 2017 година. 2017 спрямо 2016 година. В светло-зелено това са тарифните квоти, които са дадени на Украина. Виждате, че тарифните квоти са запълвани систематично от украинските оператори. Тази възможност беше дадена на украинците, тъй като се считаше, че нашия пазар може да приеме нещо подобно. Вижте сега вноса през последната година. Точно за този тип а, приеме нещо подобно. Вижте сега вноса през последната година. Точно за този тип а, транжиране. Виждате, че има разбивка по месеци. Значи в началото на 2017 година имаме около 1000 тона, 1500 тона. Има разбивка по държави. И накрая виждате как се е променил търговския баланс е, по отношение на търговията с пилешко месо и продукти между ЕСА и Украина различни типове внос от Украина в Европейския съюз. И в крайна сметка през 2014 година сме имали положителен търговски баланс. Няколко години по-късно, през 2017 година, вече ще стига до отрицателен а, търговски баланс. Какво продукти? За пореден път казвам, всичко това се дължи на един нов вид разфасовка на масов внос от Украина на нов тип продукт, който има сериозно въздействие, тъй като пилишките гърди са най на тази среща. Напомнихме на украинските власти, че няма либерализация на този тип внос в рамките на всеохватното търговско споразумение и напомнихме освен това, че са дадени ограничени тарифни квоти. Смятаме, че Украина се е възползвала от безмитния достъп, който е даден за други типове разфасовки. Ето защо приканихме украинските власти да намерят решение на проблема в рамките на дълбокото и обстойно или всеобхватно споразумение за свободна търговия. В момента Украина обмисля нашето предложение и ако тя приеме нашата покана за разговори, следващата стъпка ще бъде да се започне процес на промяна на търговското споразумение. Поканили сме украинската страна, за да даде повече информация относно вноса на пилешки продукти предвид точно по този въпрос. Благодаря за вниманието. Започваме дебата. Първо ще се изкаже госпожа Схрайер. Имате думата. Извинявам се, господин председател, не можах да чуя цялото представяне на комисията. Трябваше да Надявам се, че ще можем да регулираме нещата. Надявам се, че ще можем да променим законодателството, тъй като по силата на същество с него трябва да изпратим ясен сигнал към Украина. Госпожа Хазекамп, благодаря, господин председател. Насят различни продукти, не само пилешко месо, но и яйца. Яйцата се използват и за мътене. Нещо много късен етап. В Холандия, между другото, знаете, народа каза не на това. Има нов тип разфасовка и тъй като за нея няма митнически разпоредби, тя може спокойно да се внася ще избегнем подобни грешки в бъдещите търговски споразумения, които сключваме. Аз съм за подобни търговски споразумения, но знаете, че прав сте. Интересен въпрос за това как да се реши проблема. Изхождаме от е, съществуващите норми, не на последно място по отношение на търговските споразумения, но украинската страна се е възползвала от една вратичка в а, това търговско споразумение. И едва сега тази информация достига до нас. Практиката съществува. Едва сега тази информация достига до нас. практиката съществува. Извинявайте, господин председавам се, че е допуснал тая беля да стане. Е, и когато Великобритания договаря търговските си отношения с Европейския съюз от нататък, вероятно и ние бихме могли да пробутаме някоя такава вратичка. Но хайде майтапа на страна в птицепроизводството за опазване на околната среда, към който трябва да се придържат и производителите на птиче месо, което допълнително им ускъпява продукцията, след това имаме разходите за труд, а да не говорим, че е, чрез е, износа на птиче месо Украина на практика косвено изнася зърното си, е, с което храни птиците, което допълнително на нас щета на, на европейските производители, в случая на зърнопроизводителите. И питам аз Европейската комисия, какъв е срока на, на, на тая договореност? За пет години ли? Наближава ли да изтече срока на действие или те първо ще трябва да се вземат някакви драстични действия? Защото се питам какво може да се направи. И дали СТО биха допуснали Европейския съюз да забрани вноса, ако Европейския съюз може да докаже, че този внос е, е опасен за човешкото здраве. Е, да, да, да знам, че тези кокали, които са закачени към обрезката, ще задавят някого и така нататък. Сега, шегувам се, обаче въпросът е наистина сериозен. Прошу пана, много конкретно от този проблем. Естествено, че производството на зърно в Украина процъфтява. Русия също е много съществен производител. Положението с почвите е съществен фактор. Просто те са много плодородни в Украина. За тази прибързаност. Господин Карски. prawej. Świetnie, dziękuję. Panie Przewodniczący че всъщност тук става въпрос за правна вратичка, за хитрост, но всяка правна система, която държи на себе си, т.е. трябва да му се противодейства. Би трябвало да има такъв механизъм. Затова се обръщам към комисията да направи анализ на възможностите за противодействие на това поведение, което съзнателно е насочено към заобикаляне на клаузи от споразумението. Разбирам, че то е било договорено клаузи за противодействие. Ако можете да кажете нещо по този въпрос. Председателят е, господин Карски е професор по право и това му личи. Но искам да добавя и още нещо. се възползва от такива вертички в продължение на 2-3 дни, примерно, се извършва износ към Европейския съюз. Много често този износ участват точно определени фирми. Надявам се, че ме разбирате. Разбира се, че трябва да помогнем на Украина и аз съм за.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 преди да отида, постоянно се застъпваме за тези принципи и това, което се случва е напълно неприемливо. Черпахме списъка от изказващи се. Сега отново се обръщам към представителката на комисията за отговор на въпросите. Благодаря. Ще се опитам да ви отговоря. Първо, Що се отнася до последиците? До въздействието върху международните спогодби. Не се безпокойте, ние проверихме всички действащи и спогодби и не установихме в нито една друга от тях либерализация на позицията други обрезки. Е, така че проблемът е само за спогодбата с Украина, няма, не, засяг, не се засягат каквито и да било други международни отношения. Що се отнася до безпокойството ви за хуманното отношение към животните, нашите колеги от е, Генерална дирекция здравеопазване е, далеч по-осведомено биха могли да отговарят на вашите въпроси в това отношение. Задавате въпрос за е, правно-техническата страна и вариантите на действие. Разбира се, анализирали сме от юридическа гледна точка въпроса. Най-доброто за нас би било да договорим с Украина в рамките на споразумението за економическо сътрудничество някакво разрешение. Ако това се окаже неосъществимо, внимателно ще разгледаме альтернативни мерки. Колегата ми, ако желая да добави. Е, още едно-две пояснения по въпроса за позитивния списък. Да, списъкът е позитивен. Тук имаме е, е, ред по подразбиране. Значи взимаме е, трупа е, на, на, на птицата и различните позиции описват различните обичайно търгувани обрезки със съответното мито. И когато се натъкнем при внос на такава обрезка, която не отговаря на стандартната обрезка, тя попада в графа други. Е, ето това е проблемът, за който става дума. Значи това е нова, невиждана до сега обрезка и тя може да влезе в позиция по подразбиране. А такава позиция винаги е нужна е, за всички останали, т.е. случаи, които не попадат в една от обичайните позиции. И както казах, такава грешка е допусната само в е, спогодбата. Тогава внимателно преценихме всички митнически позиции, е, които са такива неща и ние не можехме да предвидим че ще се създаде нов вид а, птича обрезка, която да звучи. Типът е, че Европейския съюз а, договаря най-добрите търговски споразумения в света. А пък другия стереотип е, че Украина, в, в Украина всичко е корупция. Госпожа Схрая. Кои предприятия са приели подобни практики? Искам да видя черно на бяло. Какво е положението?